Iniziamo? Да започваме. Продължаваме работата. Имаме доста напрегната програма днес след обед. Първата точка е трети раздел от бюджета за 2010 година – а, докладчик за проекта становището е Егл. Знаеме, че 2010 година ще бъде интересна по отношение на бюджетните кредити. А, доста, с доста ограничения, които изискват много строга финансова дисциплина в прилагането на бюджета. Имаме общо 108 изменения – и докладчика госпожа Егъл много бързо представи проекто становището. Времето за работа бе кратко, но това, че успяхме да работим така ефективно, показва колко дълбоко сме загрижени от неотложните проблеми на европейското земеделие, което е засегнато от економическата криза и в някои сектори, на което преживяват много тежки моменти, както чухме за сектора на млякото и млечните произведения тази сутрин. Ще обсъдим днес проекто становището, утре ще гласуваме по предложенията за изменения. Искам също да ви напомня, че срокът за внасене на изменения към проекто становището е 9 септември на обед. 12 часа на обед. Така че ако имате предложения за изменения към проекта становището, срокът е 9 септември, 12 часа на обед. Сега давам думата на докладчика госпожа Егъл, която да представи измененията и цялото проекто становище присъстват представители на комисията. Мисля, че господин Джонс. Не, извинявайте, госпожа Боршман е тук. Да, думата на госпожа Егъл. Въведението, благодаря. Искам да благодаря и за това, което казахте тази сутрин за, на госпожа комисара. Благодаря за нещата, които казахте. Наистина това е нашата бъдеща задача. И ние трябва да се отнесем много сериозно с нея като членове на тази комисия. Сигурна съм, че с общи усилия ще постигнем успех. Най-напред. Auf den Entwurf der Stellungnahme eingehen. Искам да се спра на това, което направихме преди лятната почивка. Имате преведени измененията, предложенията за изменения. Ако имате допълнителни изменения и предложения, моля, предайте ги до 9 септември. Този, това проекто становище се съсредоточава главно върху млечния сектор, за разлика от предишни проекто доклади. Но естествено вие може да споделите всички свои съображения по други теми. Ето защо искам да ви помоля наистина да спазите срока 9 септември. По отношение на доклада, който ще обсъждаме днес и който ще до, до, гласуваме утре, а именно бюджета за 2010 година, глава 3 на комисията, искам да кажа следното. Аз и всички ние имахме много малко време, за да се запознаем с този документ. В момента се намираме в една много бърза процедура. Вероятно всички са се чувствали като мен, че е трябвало да работят много бързо. Благодаря на колегите, които са дали своите предложения за изменение. Аз ще се спра на моето становище, след което Vielen Dank. Einfach einmal Platzwechsel, wenn dafür... Ще си сменя мястото, защото ще ме чувате по-добре. И така имахме предложение. Документът изглежда по този начин. Има доста корекции. Имам списъка моля за вашите мнения. По отношение, основния принцип, това, което аз съм предложила като изменение, съм се съобразявала с проекто бюджета, а именно да възстановим средствата, които са били съкратени от комисията. Това са винаги а пък предложенията, които съм получила по отношение за намаляване на средствата за складиране, за експорт, за обвързаните с производството премии, аз ще ги отхвърля тези предложения, защото въпреки, въпреки, че аз не смятам, че това са правилни инструменти. Тази сутрин говорихме за това. Инструм... Комисията също смята, че тези мерки са вече остарели и трябва да ги оставим. Сегашната ситуация е такава, че трябва да приемем актуални мерки, които да помогнат на земеделските стопани, включително и финансови мерки. И аз съм на мнение, че ние в момента трябва да направим, е, не може да направим е, промени в интерес на селските стопани. По отношение на млечния сектор и млечните продукти съм предложила е, едно изменение. Имаме 420 милиона евро, но в момента имаме, говорим за план за развитие, но тези 420 милиона евро, те, са, те бяха загубени, сега са отново вътре. Други изменения са за млякото в училищата и плодовете в училищата. За тези неща сме говорили. Тези промени ги подкрепям, както и, пром... както и предложението за електронно маркиране на овце. По отношение на млякото, тази сутрин казах вече, което исках да кажа сега. За млякото в този бюджетен рем, е, ред съм добавила съм е, засегнала въпроса за мерките, които бяха премахнати преди две години. Но ако ги премахнем, тези пари отиват в държавите членки, а пък аз бих искала тези пари да ги обвържа с млечния фонд, за да имаме финансови средства а, и да разполагаме и по-нататък с тях, когато премахваме определени инструменти. Е, за това отново съм предложила този млечен фонд. Вие чухте сутринта, че госпожа комисарят не е съгласна с този млечен фонд, но аз съм на мнение и съм убедена, че ни трябва този инструмент, защото това е една допълнителна възможност за държавите членки да могат целенасочено да подкрепят сектора. Освен това, имаме и няколко пилотни проекти, които, по които сме гласували в нашата комисия вече Одобрили сме ги, така че ще ни трябват средствата и за тези проекти. Сега ще имаме преразход в бюджета. Още сега се вижда това. И за това трябва да помислим това, което казахте, господин председател. Кои са нашите приоритети в рамките на тези, на гласу, в рамките на гласуването? през следващите месеци ще обсъждаме тези проблеми, защото е, и е, трябва да ги обсъдим и с комисията по бюджета и в пленарна глас... Е, зала ще обсъждаме тези предложения. Благодаря, господин председател. Благодаря, благодаря, госпожо Егъл, за много ясното представяне на проекто становището. Мисля, че е, всички разбират значението на това проекто становище и затова предлагам първо да изслушаме записалите се за изказвания, след това да чуем представителите на комисията и накрая ще дадем отново думата на докладчика. Благодаря, госпожо, председ... Е, госпожо докладчик, благодаря за вашата работа. Това е, е наистина много важна и добра работа, която сте свършили през миналия мандат още. И наистина засягате много важни теми и въпроси. Аз говоря и от името на нашия докладчик в Сянка, господин Фолк. Той, за съжаление, не присъства, но аз е, много, е, много пъти съм говорил с госпожа Екле имаме обмен на идеи и мога да кажа пред колегите, че социалистическата политическа група, политическата група на социалистите е готова да подкрепи по принцип пакета от промени. Особено от тези промени, които съсягат влечния сектор. А, с това реферирам към, препращам към дебата от тази сутрин. Готови сме да да подкрепим пием и промените, свързани с износа на зърно и а, дебата с проверката на състоянието. Но някои промени са доста, предложения са доста популистични и тях не може да подкрепим. Там става дума за компромиси, които не може да подкрепим. Става дума за общата селскостопанска политика. Ние искаме една задълбочена реформа на общата селско-стопанска политика. Имам предвид всичките е, промени, предложения, които не са в полза на производителите. Но по принцип ще се държим конструктивно и смятам, че в тази ситуация е добре да покажем ясен, да издадем, да изпратим ясен сигнал, да дадем ясен отговор и това трябва да се отрази естествено и в бюджета. Благодаря, Луис. Благодаря. Естествено, важно е да, да изпращаме такива сигнали, да даваме такива знаци. И тази сутрин чухме, че трябва да направим повече. И, но и това е нашата задача. Има ли други изказвания? Yeah, Господин Албертес, благодаря, господин председател. Аз благодаря от името на моята политическа група, на Елизабет. Наистина това е много добра работа, която е свържена. Естествено, винаги трябва да се правят компромиси в политиката и се надявам утре при гласуването да намерим такъв добър компромис. Искам да направя обаче следната забележка. Е, тази сутрин, когато госпожа комисаря говори за е, това, че имаме ограничени финансови средства – тук трябва да се направят специални усилия, защото имаме отговорност в тази тежка ситуация да намерим и да осигурим нужните финансови средства. Ако погледнем това, което става в Европа, особено като имам предвид и ситуацията в Германия, е, получават се е, огромна, подкреп, огромна подкрепа за банките, банковия сектор, например. Селско-стопанския сектор също заслужава съответното внимание и, и, и селските стопани трябва да бъдат подкрепени. Мисля, че ни трябват средства, защото именно тази ситуация на ниски цени за е, млечни произведения за, и за масло – тези цени трябва да бъдат съответно третирани. Тази сутрин коми, е, комисарката каза, че ние за бъдеще няма да може да променяме много нещата. За сега имаме един добър шанс да се намесим на това ниво. И накрая още една забележка. Аз съм е, председател на управителния съвет на млекопроизводително е, предприятие и мога да кажа, че че 1018 милиона килограма мляко сме произвеждали и в момента това количество ние не може да го а, пласираме на пазара. Просто трябва да се изхвърля. И много би било хубаво ситуацията да се освежи, да се намали напрежението, както в Германия, така и в Европа. И бихме очаквали е, съответните мерки от комисията. Госпожо Екле, ние благодарим за вашата работа, но ние правим други заключения. Ако гледаме дебата тази сутрин, виждаме, че се съгласяваме само в един пункт. Обаче много други неща ни липсват. Тоест, а, трябва да подкрепяме износа. И ако, но ако подкрепяме износа, това е грешния път. Краткосрочно, може би, това ще е една добра политика, но дългосрочно това не е добра политика. И с това е нашето заключение от тази сутрешния дебат. Освен това, трябва да дадем на селските стопани възможността да регулират сами те пазара и както и в другите селскостопански области трябва да се опитаме да дадем инициативата по-скоро в ръцете на фермерите. Ние искаме да предоставим средствата за износ в ръцете на фермерите, за да може да създадем една политика на пазара, която да намали произвежданите количества. Тази сутрин имахме среща с представители на Африканския млекопроизводителен съюз и а, Казва се, че няма влияние върху техните пазари. Те ни казаха обаче, че, че напротив има влияние и върху техните пазари, а именно техните цени се подкопават от се накърняват от ефтини млечни произведения от Европа. Така че това е една спирала надолу, която повлича и други страни това, ето за това справя извода, че млекопроизводителните предприятия трябва да имат повече възможност за действие. Грация, Мартин. Благодаря. Малко съм разочарована, че не чувам никакви коментари върху моето предложение – за така нареченото социално кръстосано спазване. Вече споделих, да, че има много сериозна криза в света и трябва да поемем отговорност към това цените да бъдат стабилизирани. А също така имаме нужда от създаването и поддържането на работни места. Създаването на работни места в селските райони ще бъде от основно значение за поддържане на социалната справедливост. А, става въпрос за член 39 от Лисабонския договор който казва, че целта трябва да бъде, тук има някои неща, но най-вече оптимално използване на а, факторите за производство, най-вече труда. Така че тук става въпрос и за труда, а не само за печалбите. И така предложението ми беше да се отделят 10% от настоящите помощи. Имаме а, 7 различни а, предложения за промени, за различни а, помощи и субсидии. Да се отделят 10% за въвеждане на нов тип подпомагане, което ще се отделя за земеделски стопани, които ще създават и поддържат работни места. Например, в сектора на млечните продукти. Да речем, става въпрос за малко стопанство. Там има едно работно място, да речем за съпруга. С тази помощ може да се създаде второ работно място, да речем за съпругата, много се радвам, че предложението ми е толкова интересно за колегите около мен. И да, тези работни места могат да бъдат свързани с традиционни дейности, като производството на сирене и така нататък. И всичко това да води до генерирането на печалби, на средства. Ето тук имам резюме, което показва идеята на моите изменения – по този начин бих искала да покажа как това ще помогне на земеделските стопани в Европа и ще допринесе за постигането на по-голяма социална справедливост. По този начин земеделските стопани ще бъдат мотивирани да използват помощите, за да се добавя стойност към живота на обществото и в същото време ще се създават работни места в общността, в семейството и така нататък. Затова бих искала да чуя някои коментари от докладчика, но като че ли моето предложение до този момент не, не беше предизвикало вниманието ви. Благодаря. ако няма други желаящи да вземат думата, бих дал думата на госпожа Борхман, за да чуем реакцията на Европейската комисия, преди отново да вземе думата докладчика. Благодаря, господин председател. Може би просто ще прибавя някои коментари към проектостановището. На първо място Бих искала да кажа, че комисията приветства а, предложението за изменение на проект бюджета и се съгласяват с а, а, някои изменения, предложени от съвета. Определен брой от измененията, които вие споменахте, вече бяха адресирани от писмото за изменения, което беше издадено в края на октомври. От, а, ние отново ще вземем предвид развитията и тенденциите на пазара, ще видим как се развиват а, нещата в сектора, ще видим кои части от предложението трябва да бъдат изменени и дали са а, нужни допълнителни разходи. Също така бих искала да кажа за генерална дирекция, че за генерална дирекция меделие И е много а, важно тези предложения, а, тези предложения са много важни за комисията. По отношение на предложенията за сектора на мляко и млечни продукти – е, комисар Фишер Бол беше тук сутринта и а, е, смятам, че няма какво да допълня към това, което тя каза. А, е, по отношение на плодовете в училищата, За учебната година 2009-2010 сумата, която сме предвидили е 9 милиона – това означава, че последната една трета ще бъде изплатена през 2011 година, тъй като всъщност училищата ще предадат своите искания за изплащане, когато вакансията вече е започнала. Това означава, че в на година 2011 вече ще е започнала. 60 милиона в бюджета не ограничават това предложение, което беше направено от комисията с 90 милиона, които да бъдат отделени за схемата за мляко в училищата. Това е включено в задължителните разходи и мога да ви кажа, че в настоящата година, 2009, държавите членки вече са изразходвали повече, отколкото е заложено в бюджета по тази линия. Така че, може би, тези пари ще бъдат върнати. Може би някои по-общи коментари върху измененията и допълненията. Виждам определени изменения, които вече бяха постигнати по време на проверка на състоянието на ОСП. Например, въпросът за Конопа и Лена вече беше постигнато съгласие субсидирането да се отдели от производството до 2012 година. Така че доста от измененията вече бяха договорени по време на а, проверката на състоянието на ОСП. и може би един коментар по отношение на маржа. Вие казвате, че маржа е 1,1 милиона. Казвам, че маржа за стълб едно е само 1 милиард, с 1 милион по-малко. Така че, ако виждате а, цифри, които идват от Европейската комисия, които се различават с а, 1 милион, това са цифри, които идват от Европейската комисия. Благодаря ви много. Благодаря на комисията. Благодаря на госпожа Боршман е, за нейното изказване, за нейните е, е, забележки и съображения. И сега, накрая, за да приключим дебатът по тази точка от дневния реч, ще дадем думата на докладчика. Имате думата, госпожо Егъл. Благодаря, господин председател, и благодаря на всички колеги, които се изказаха и благодаря на представителката на комисията. Изказванията на всички колеги вървяха в една посока, именно селските стопани, производителите, те да бъдат подкрепени. И мисля, че това е нашата обща задача и цел. Въпросът е как да постигнем тази цел. Господин Хойслин, вашата забележка и вашето изискване, аз ги разбирам. Те не са нови, това са неща, които непрекъснато сме обсъждали тук в този кръг. Обаче, принципно нещата стоят по този начин. Ние е, не може да въвеждаме на един друг вид е, е, селскостопанска политика, трябва да гледаме парите. И мисля, че госпожа комисаря каза тази сутрин, имахме през 2003 година една аграрна реформа и започнахме проверка на състоянието и на тази база трябва да продължим нашата работа. Аз също се съмнявам в някои аспекти, но това са нашите основни принципи и това е базата, на която трябва да работим. Сега ние говорим за 2010 година, това е един краткосрочен бюджет. Ако обаче говорим за, за, за дългосрочна перспектива, както всъщност трябва да сторим с оглед на, на настоящата ситуация, трябва да имаме един друг фон, на, на който да работим. А от друга страна, госпожа Норвей, е, аз е, много подробно се запознах с вашите предложения и съм си записала много идеи по тях, но ние нямаме, нямаме правно основание да въведем тези предложения. Е, имаме един бюджетен ред само и не може да правим из основа промяна на съскостопанската политика. Ето защо е, по принцип ваше, вашето предложение е устойчиво, интересно, логично, но моля, както казах, за разбиране, че аз трябва да отхвърля тези предложения. Също и погледнато на фона, че а, е, селските стопани не може да им вземем 10% а, е, от техните субсидии. Ако съкратим помощта при за селските стопани с 10%, те няма да имат разбиране за това, независимо как ще аргументираме това, това намаление на субсидиите за директни плащания или пък за единни плащания. Благодаря на комисията за изказването. Ние всички по-нататък трябва да мислим за финансовата рамка, как да я запазим. Е, и аз също като германка е, трябва да кажа, че ние трябва да убедим нашите държави да дадат тези пари, тези средства. В противен случай няма да, разполож... да разполагаме с достатъчните финанси. По отношение на млякото и, и плодовете в училищата, това са много важни програми. И преди сме говорили за това да се предлага мляко и е, тук в Брюксел, е, но ние сме големи, ние, ние сме поразнали, ние знаем как да се храним. Но за децата там имаме една задача да ги образоваме именно в здравословно хранене, да ядат повече плодове и да пият повече мляко. Така че мисля, че това наистина е една добра инвестиция и е, това, тези средства ще бъдат одобрени от националните, от държавите членки. Благодаря, господин председател. Molto bene. Добре. Мисля, че е, Приключихме с пета точка от дневния ред. И ако няма някой друг, който иска да се изкаже по този въпрос, ще повторя, че утре ще гласуваме по тази точка. Важно е всички да бъдете тук, за да можем да приемем проекта становището достатъчно бързо. искам да ви напомня, че тъй като ще гласуваме по тези изменения, не трябва да забравяте картите си за гласуване. Моля, не забравяйте картите си за гласуване утре. Благодаря, благодаря ви, госпожа Джейкъл. Сега минаваме към шеста точка от дневния ред. А това е представяне на едно проучване е, е, във връзка с преговорите по СТО. Ще имаме едно кратко представяне. Искам да, дам, да кажа добре дошъл на господата Оливер, Оливие Прост и Максим Бода, които ще ни представят своето изследване за преговорите по въпросите на селското стопанство в рамките на СТО. Това е много важен въпрос. Комисарката, госпожа комисарката ни напомни това тази сутрин. тъй като ние сме поели ангажимент да възобновим прекратените преговори и да се опитаме да постигнем споразумение до 2010 година. Разбира се, селското стопанство е ключова част от преговорите и с интерес очакваме да чуем какви са резултатите от въпросното проучване. Господин Прост, имате думата почитаеми дами и господа депутати, казвам се Оливие Прост, бях поканен да подготвя uh, и е, заедно с е, господин Бодуен ще представяме проучването на първото заседание на Комисията по земледелие. Може би е, ще бъде трудно да резюмирам за 20 минути 20 годишни проучвания. Най-напред искам да спомена някои от проблемите. Един от проблемите е, че бяха обсъждани различни селско-стопански модели, които са свързани с различни начини на мислене. Необходимо е да се намери баланс между либерализацията от една страна и поддържането на определени политики в областта на селското стопанство от друга. И можем да заявим, че днес изглежда, че беше постигнато максималното ниво на либерализиране, което преговарящите страни са готови да приемат. Второто предизвикателство, това е факта, че кръгът от преговори Доха е кръг на развитието. Трябва да се вземат предвид различни нива на развитие, което така или иначе води до асиметрични отстъпки, което прави преговорите по-сложни. Третото предизвикателство е така нареченият подход на единственото предприятие, което изисква равновесие между съвсем несвързани въпроси от една страна, примерно селско ступанското производство, от друга страна услугите. Четвърто, голям брой ключови, активни преговарящи страни, между тях изгряващи економики като Бразилия, Индия и Китай. И на последно място, но не е най-последно по важност, след това е трудността да се оцени въздействието на отстъпките, за да се оценят а, оцени въздействието на предлаганите решения, като се запази необходимата гъвкавост. Очевидно при това положение не може да има никога достатъчна яснота. Необходимо е също така да се оцени въздействието на отстъпките върху бъдещето на економическото развитие. Въпреки всички тези проблеми, би могло да се каже, че днес имаме един пакет, който е почти зрял в техническо отношение. И нека се спра на трите а, главни стълба на този пакет. Първо, а, вътрешната подкрепа или, така, или субсидии за производителите, а, субсидии, които влияят върху равнопозволността в конкуренцията. Те ще бъдат позволени, но ще бъдат ограничени. Ще има по-малко изключение, Клаузата de minimis ще бъде намалена с 50%, а също така ще има тавани. Както общ таван, който няма да може да бъде надминаван за всички субсидии, които влияят върху търговията, така наречената синя котия de minimis – и нещо ново, специфични тавани за отделни продукти, а, които а, се определят по-отделно за различни продукти. По отношение на така наречената зелена котия, а това са субсидии които нямат въздействие върху търговията или имат минимално въздействие върху търговията и конкуренцията, все още няма да има бюджетни ограничения, но ще има нови условия. Отделените, разделените плащания, например. Наред с това ще въвежда се условия на гъвкавост, които се дават на развиващите се страни по-дълги периоди за прилагане, намаляване на субсидиите и така нататък. Ще има така и нови елементи за така наречената синя котия, която обхваща ограничения на производството и субсидиите за него. Ще има таван за субсидиите по синята котия. И второ, по искане на Съединените щати, обхватът на тази синя котия ще бъде разширен. Съединените щати поискаха да се премахнат някои условия, ограничаващи, ограничаващи различни продукти във връзка с така наречените контрациклични плащания. Условията от Доха също предполагат намаление, на, по-нататъчни намаления, намаляване на митата – тарифни е, квоти и така нататък. И също така се предвижда възможност участващите страни да определят като деликатни определени продукти, като им се разреши да запазят определено митническа защита за тези продукти, заедно с разширяването на тарифните квоти. Т.е. ако се запазите митото, в същото време трябва да разширите квотата за ниските мита. Специални защитни мерки, които бяха използвани, са били използвани в миналото и от развитите страни, те постепенно ще отпаднат съгласно условията, по които бе постигнато споразумение в Доха. По отношение на достъпа до пазара също ще има специални мерки за защита на развиващите се страни. За някои специални продукти, наред с деликатните продукти, специални защитни механизми, които ще бъдат използвани от развиващите се страни въз основа на обемите и цените за съответните продукти. Предвиждат се също така и други правила, които ще облагодетелстват развиващите се страни. По отношение на износната конкуренция, Целта е постепенно да отпаднат експортните субсидии до 2013 година. Това беше много важно изискване от страни, на страните износителки, както и на редица развиващи се страни. Същевременно се предвижда засилване на мерките и дисциплината по отношение на държавните търговски предприятия, субсидиите за износ и така нататък. Въпреки а, този сравнително зрял технически пакет, както казах, през 2008 година, както знаете, не успяхме да постигнем споразумение. Паскал Лами предложи през юли 2008 година един пакет възоснова на редица решаването на редица селско-стопански и неселско-стопански проблеми бе постигнато споразумение по редица проблеми, например консолидирането на нивата за общите прагове по отношение на помощта, която влияе върху търговия, деформира търговските отношения и а, конкуренцията на страните износителки, също така се премина към едно настроение на приемане на предлагания пакет, но също така останаха редица нерешени проблеми. Индия се противопостави а, на недостатъчната оперативност на специалните защитни мерки за развиващите се страни а също така съществуващи нарастваща загриженост, особено от страна на Съединените щати, че възможността за гъвкавост, която се предостави на различни страни, ще неутрализира усилията за либерализиране по отношение на пазарния достъп. Достъпа до пазара. Сега, по отношение на новите позиции във връзка с ОСП, може да се каже следното. Трябва да има и ще има последователно съответствие между условията на Доха и е, правилата в ОСП, включително и правилата, които се прилагат в Съединените щати. Всички тези правила ще бъдат по вече в съответствие с е, нормите на СТО. Няма да има възможност е, за оказване на значителни помощи и наред с това значително намаляване на маржовете като нивата на оказваната помощ не трябва да надминава граници, определени граници. Това са 22 милиарда за търговията, която не деформира търговските отношения, около 40 милиарда за зелената котия. Трябва значително да се намалят митата, което очевидно ще е, изложи на чужди, конкуренция от чужди странни стоки редица страни, като същевременно се предвижда защита за деликатни продукти, както казах вече. Такива деликатни продукти, например, могат да бъдат млечните произведения, местните продукти и други хранителни продукти до 2013 година трябва да се елиминира възстановяването на експортните а, средства и също така да се елиминират други експортни мерки, които насърчават износа. Други мерки, които насърчават износа. Сега по отношение на субсидиите. Вътрешните субсидии ще бъдат особено ограничени за Съединените щати, ако се спазат условията, които се предлагат в Доха. Тъй като по-голяма част от вътрешните субсидии са част от зелената котия. Също така, използването на клаузата de minimis, която беше широко използвана от САЩ в миналото, няма да може, тя няма да може да се използва толкова много и следователно също ще бъде е, обект на е, повод за затруднения. Е, в резултат на това САЩ трябва да проведат структурни реформи. По отношение на кредитите за износа, вече в САЩ се провеждат реформи. Същото се отнася и за програмите за оказване на помощ за производството на храни. Формулата за намаляване на митата е амбициозна, но САЩ, както вече казах, имат опасения по отношение на възможността за гъвкавост, която се предоставя на определени страни. Какво ще бъде въздействието на всичко това върху Европейският съюз? първо ще има а, отрицателно въздействие на увеличеният внос. Второ, положително въздействие на една по- а, лоялна, по-балансирана конкуренция. А също така положително въздействие ще има по-добрия пазарен достъп до пазарите на трети страни, но това трябва да се разглежда в светлината на различният обхват на гъвкавостта, която се предоставя на различните страни. И накрая, необходимо да се провери дали ОСП ще може да смекчи отрицателното въздействие на решението от Доха, особено за деликатните продукти. И това, разбира се, се зависи от е, изгледите за економиката в бъдеще и новите правила а, които а, ще трябва да се спазват от членовете на ОСП. Преди да приключа, ще кажа още няколко думи. Първо, при липса на успех в преговорите, а, а, ще бъде по-трудно решаването на споровете. А, но и въпреки това ще е, има много вероятно настроение да се избягват диспутите по отношение на а, споразуменията за субсидиите. Например, споразумения, нотифицирани по отношение на а, зелената котия, които а, влияят на вътрешния пазар, ще могат да бъдат анализирани и разглеждани в рамките на същото споразумение. Вероятно ще бъде от интерес за, особено за Съединените щати, да поискат нова клауза и това може да бъде особено важно в светлината на неодавнашната юриспруденция по отношение на е, делата за памука, за захарта и така нататък, е, гледани е, е, неодавна. Параметрите за възможно споразумение не са съвсем ясни. Вероятно ще трябва да се използва сегашният пакет като основа с някои корекции, например деликатните продукти, разширяването на възможността за гъвкавост или специалните защитни механизми за развиващите се страни, но също така и други проблеми и въпроси, които не бяха до сега обсъждани обстойно. през идните дни и седмици, след Г20 и Г33 ще има, може би, нови насоки, нови събития и ще видим как ще продължи нататък процеса на преговори в рамките на СТО. Друга възможност е преговорите да бъдат напълно блокирани и там ще трябва да се разглеждат много възможности. Мини пакет, например, може също така да се водят разговори по съчетаването на многостранни и двустранни преговори за внасяне на по-голяма яснота по отношение на гъвкавостта. Това се иска от някои страни. Или пък, ако преговорите напълно се провалят, може да станем свидетели на по-нататъчни спорове в рамките на СТО срещу ниските мита, срещу вътрешните субсидии и което да доведе до а, засилване на благо... двустранните и регионални решения. И накрая това ще бъде последното, което ще кажа след прилагането на мерките по Доха, какво а, може да направим с ОСП, как трябва тя да се приспособи. Първо, може би ще бъде невъзможно да се върнем към старите модели на ОСП, а именно вносни мета, интервенционни мерки и така нататък, ще трябва да се адаптира ОСП, например с единните плащания на стопанство, въвеждане на географските показатели. Ако това е недостатъчно, може би ще се наложи разширяване на съвместното финансиране, използването на съвместни фондове, вероятно ще трябва да се използват интервенционни мерки за деликатните сектори и а, насърчаване на износа. И накрая ще трябва да вероятно да се потърси по-добра защита на някои от на уязвимите сектори, като се използват по-традиционни инструменти за закрила на селско-стопанските сектори чрез ефективно партньорство между обществени и частни а, инвеститори. Благодаря. Благодаря ви, господин Прост, за много интересното изложение на вашето проучване. Документът е раздаден на всички и мисля, че би било добре да се запознаете с проблемите, които той описва, защото тези въпроси ще бъдат обсъждани интензивно през следните няколко месеца, особено светлината на новата роля, която парламента ще трябва да играе след 2 октомври, ако всичко мине добре. Сега ще дам думата за изказване. Имаме няколко души, които са се записали. И първо ще дам думата на господин Лакен, Латенфилда. Elnök úr, magyarul szeretnék beszélni egy Господин председател, искам да говоря на унгарски, т.е. една централно европейска страна. И, и език. И ако си помислим какви са езиковите закони на Словакия в момента, мисля, че е важно аз да говоря на унгарски, унгарски защото и това е език е, на Европейския парламент. Господин председател. основата на Европейския съюз при преговорите в Доха бяха, обхващаха, обхващаше три основни области. И сега ситуацията е такава, че в, по отношение на селското стопанство имаме, е, говорим за концесии и за големи обещания, е, съвсем различно от другите области, промишлеността, например. И това, което се случи в селското стопанство, не беше приемливо, но сега имаме, сме изправени пред една друга економическа ситуация и темата става все по-актуална. Мисля, че нито финансовите услуги или пък другите видове услуги, било в е, промишлеността или в износа на промишлени стоки, мисля, че не може да процедираме така, че всички неща и по, е, цялата подкрепа да става за сметка на селското стопанство. Мисля, че в, чухме едно много добре изследване, защото то се занимава с всички специализирани въпроси. И тук се поставя следния важен въпрос. Става дума за основния проблем, основния въпрос, как ще, продължи, ще продължат нещата след преговорите в Доха. И ако се движим до момента в грешна посока, трябва да се опитаме колкото се може по-бързо да намерим правилния път. Molto bene, grazie. Ha chiesto l'intervenire la signora Erranz Garcia. Gracias, gracias, presidente. Eh, realmente yo creo que la, el alma mater de, de esta discusión tendría que ser аз мисля, че основното в тази дискусия трябва да бъде последното изречение, което беше казано от господин оратора. А именно проблемите, свързани с околната среда, както и добрите публично-частни партньорства. в, още от самото начало това трябваше да бъде позицията на Европейския съюз. Но, както каза колегата, тези средства винаги са били използвани като средства за обмен и всъщност не сме получили нещо особено от тези преговори. Комисията не споделя нашите интереси, нито пък интересите на потребителите в цяла Европа, които трябва да си купуват храна всеки ден тези интереси не, не бяха приети, не бяха разгледани и ние продължаваме да се борим срещу нарушаването на определени споразумения. Комисията трябва да ни каже защо не е осъществила контрол върху вноса на храни от трети страни, да речем. А също така контрацикличните плащания ще бъдат въведени в синята котия – Имаме все повече модулация в ОСП, по-малко пари на произв... към производителите. И смятам, че би било добре да имаме оценка на спазването, което се осъществява от страна на другите преговарящи в СТО. Смятам, че при нас това спазване е 120%, но какво да кажем за изгряващите економики, за Индия, Китай, за Южна Африка? Няма да има винаги изгряващи економики, както и няма да има за винаги развиващи се държави. Ние бихме искали да споделяме както постиженията, но в крайна сметка а, има разлика между а, равното разпределение на благата. Същото се отнася и до Съединените щати. Контрацикличните помощи не са а, раздадени по правилен начин. Това е директно подпомагане, но всъщност ние винаги поемаме вината, ако нещо се обърка трябва да погледнем, всъщност трябва да се замислим какви мерки ще предприеме Европейския съюз и каква позиция ще вземе в продължаващите преговори да вземем предвид и продуктите от трети страни. И ако искаме да сме начало в въвеждането на проследяемост и борба срещу промените в околната среда, ние трябва да спазваме определени изисквания и всички трябва да спазват тези изисквания. Дали тези изисквания ще бъдат само за производителите в Европейския съюз? Дали ще задушим нашите собствени производители, ще оставим третите страни да не се съобразяват с тях? Дали ще успеем да ги накараме да се съобразяват с тези изисквания? в трети държави, като Съединените щати, дали ще успеем да постигнем този резултат. Ние трябва да направим така, че те да не се възползват от някои наши постижения. Благодаря ви. Вашия принос ще бъде много стимулиращ за тези дебати. Аз определено съм съгласна с вас. Ние винаги в Европейския съюз сме се опасявали, сме се страхували, от това да не се наложи да ограничим нашите разходи но наистина съм любопитна какво ще направи американската администрация, американското правителство по отношение на тази честна игра. Защото има информация, че те ще похарчат 7 милиарда долара за селското стопанство. Нека да си припомним, че а, ние имаме 10 милиона земеделски стопани, докато в Съединените щати има 2,5 милиона стопани. Аз мятам, че вие наистина показахте какво трябва да се направи. Благодаря, господин председател, и благодаря за тази презентация. По принцип, смятам, че е по-добре, ако намерим е, разумни решения в рамките на Световната търговска организация, отколкото да намираме решение на базата на двустранни споразумения. И, но това, което ми липсва и тук в този доклад, това, което ми липсва, това са стандартите в Световната търговска организация. Тук става дума само за разширяване на търговията. Според мен това е прекалено малко. Трябва да има и определени стандарти. Стандарти за потребителите, за хуманното отношение на, към животните, за производството и безопасността на храните. И както казаха моите колеги, не може комисията да е толкова строга по отношение на европейските фермери, а другаде по света да не се случва такова нещо. Аз често съм говорил с представители на а, бразилските селски стопанства, но а, аз а, аз ги цена, но а, какво става, когато внасяме говещо место от а, Бразилия, не може да проследим откъде идва месото. Така че, а, необходимо е ако искаме да запазим европейското селско стопанство, да можем да осигурим честни условия за конкурентоспособност в търговията, да поставим на равна нога нашите селски стопани. 90% е, се внасят селскостопански про, е, про, 90% е, от селскостопанската продукция на Африка се внасят в Европа. По същия начин имаме и високо, висок внос от Латинска Америка, от Америка. Американците говорят непрекъснато за отворена търговия, но опитайте се като депутат от Бавария, да отидете просто да влезете в Америка. Няма да можете да, да го сторите. Обаче, американците говорят за отворена търговия. Това изобщо не, не, не е така. Така че нещата вървят доста едностранно. И искам да цитирам Хелмут Кол, бивш германски канцлер – при една на голямо мероприятие пред хиляда хора, представители на бизнеса, той каза горе-долу следното. Бих си пожелал повече внос на хранителни продукти в Германия и си и бих искал да са да въжат условията, които въжат за вноса на кули в други страни. А именно, какво имаше предвид той? Американците, южнокорейците могат да продават коли в Германия, но тези коли могат да пътуват по германските пътища единствено ако отговарят на германските изисквания за безопасност. Това бих си пожелал и за храните, които се внасят в нашите страни. Те трябва да отговарят на определени условия. Ние не може да забраняваме пестициди и други е, е химикали в, за нашите селски стопани, а да внасяме хранителни продукти от Австралия или от Бразилия или от други страни, където се използват именно тези забранени химикали. Тогава не бихме се страхували за резервите и за бъдещето на европейското селско стопанство. Много благодаря, Албърт. Много благодаря за това, за тези наистина важни думи. Разбира се, ние не говорим за един нов протекционизъм. Ние просто искаме еднакви правила за всички. Просто искаме вече да няма изкривяване на конкурентоспособността. Искам и аз да се намеся в този дебат въпреки че вече някои неща се споменаха, като говорим за салами, искам да напомня на комисията, че съгласно споразумението между САЩ и Европа по отношение на хормоните, те не могат да бъдат част от храната, които ние влизаме. Обаче, нашето овчо месо продължава да се обмитява 100%. А, между другото, а, е жалко, че е това. Но аз искам да се изкажа по същината на нещата. През а, ноември, когато ще обсъждаме тези въпроси в Женева, ще бъде точно 10 години от а, срещата на върха на СТО в Сиатъл. И още тогава, през 1999 година, беше обяснено, че въпросът за отварянето на пазара или споразуменията винаги ще опира до въпроса на селското стопанство. И а, не трябва обаче въпроса на селското стопанство да засенчват всичко останало. По една проста причина – защото е, земеделието това не са нито телевизори, нито хладилници, нито автомобили. Е, и не трябва да се решават въпросите на земеделието, така както се решават въпросите на промишлеността. Това са две различни, два различни сектора. Е, мисля, че е много важно да се напомни и следното. По-малко от 8% от световното земеделско производство циркулира между континентите. По-малко от 8%. Този процент намалява. Преди 10 на години беше 10%, днес е 8%. и там е проблемът, който трябва да бъде обсъден и в Европа, и с нашите партньори. Защо днес се налага на страните да променят своята политика по отношение на селското производство по, само за, в, в името на тези 8%. Защото производството, което, това, което произвеждаме в Европа е преди всичко за да храним населението на Европа. Логиката за износа е друга логика. Не трябва да се променя политиката в областта на селското стопанство само в светлината на нуждите на експортния пазар. А именно това, като че ли се опитват да направят някои в международен план. Всички правила на а, ОСП бяха променени, за да се пригоди обща селско-стопанска обща селскопанска политика към изискването на международният пазар до 2003 година и сега Европа тръгва по пътя на новите реформи, за да може още един път да се приспособи към едно отваряне на пазара. Едно хипотетично отваряне на пазара, което не отговаря на реалностите на потреблението на селско-стопански продукти и на пазара на селско-стопански продукти. Мисля, че тук трябва да обсъждаме нещата по същество. По същество, преди да се вземат решения и да се обсъжда въпроса през декември решаването на проблемите чрез съдебни дела е един лош инструмент, тъй като решаването на делата и налаганите санкции са възможни само при богатите страни. Ако една бедна страна спечели, примерно, срещу Европейския съюз или срещу Съединените щати, тя не може да, да, да приложи санкции. Затова а, трябва да се трансформират органите, които решават споровете, за да могат в случай на конфликти всички да бъдат в равнопоставено положение. Трябва да имаме инструмент, който насърчава неравнопоставеността между страните. затова мисля, че през декември пак няма да се споразумеем, защото ще има страни, развиващи се страни особено, които Телефонът е, изглежда на господин Бове, звъни и се намеси в микрофона. Това е тема от е, много, много актуална, която изисква а, е, сериозна дискусия. Нито е мястото, нито е времето да се обсъждат тези въпроси. Всички елементи, обаче, които са необходими, за да се подготвим за бъдещата дискусия, са добре дошли. И затова благодаря на всички, които направиха ценен принос към а, а, този въпрос. За жалост нямах възможност да, обсъд, да разгледам в подробности представянето на проучването. Но трябва да преди всичко да размислим. Да размислим и като институция, и като парламент в навечерието, на влизането в сила на процедурата за съвместно взимане на решения. Трябва да можем да а, се издигнем на, височи, на висотата на предизвикателството. Към нас се а, обръщат и а, на местно равнище, и на световно равнище да, с искания да приемем една а, стратегия – която да отговаря и на изискванията за предотвратяване на измененията в климата, и на изискванията на една световна търговия, която трябва да бъде а, регулирана. А, както ни беше казано вече, както бе посочено, а, дали ще има анархия в световната търговия или тя ще бъде регулирана по подходящ начин. Трябва да покажем, че сме готови да обсъждаме тези въпроси надеждите, е, свързани с новата американска администрация, е, трябва да дадат плод. Говорим за реформиране на ОСП. Обсъждахме е, този въпрос и при миналия мандат на парламента. Но искам да се възползвам от възможността в рамките на тази дискусия да се обърна към колегата Моран, който ни говори за социалната компонента при критериите за отпускане на помощи. Предложението е много уместно. Вече от много години се борим за подобна промяна, което ще ни даде възможност да разработим една европейска селско-стопанска политика, която ще ни даде възможност да постигнем споразумение и да се адаптираме към економическата и финансова книза, която преживяваме. Всички, които участват в този дебат, на всички равнища, трябва да се опитат да постигнат едно споразумение, което всеки ден става все по-ясно и абсолютно необходимо. Благодаря, Луис. Господин Магинес ще приключи изказването по този въпрос. След това ще дам думата на представителите на комисията. Благодаря, господин председател. Както се казва, Сатео всъщност не се освободи от задълженията си, защото въпреки, че преговорите не успяха, все още имаме тези предложения и те трябва да бъдат обсъдени. Отново ще се върна към въпроса за стандартите и за това, че те трябва да се спазват от Европейския съюз и други държави. Имаме е проблем в това да убедим собствените си производители, че те трябва да направят определени жертви в името на постигане на споразумение с СЕТ ВТО. Защото тук става въпрос за внос на хранителни продукти от различно качество. Както стана въпроси сутринта, производителите на млечни продукти, на, на, на зърно, преживяват много трудни времена. И сега тук имаше един екран, който показваше цялостното въздействие върху Европейския съюз. И той показва негативното въздействие върху цялостния пазар. И всъщност, моят въпрос е свързана с въпросителната след изречението за това дали ще успее да се улекоти въздействието върху пазара благодарение на ОСП. Тук говорим за преразглеждане на бюджетите и за повече реформи в ОСП. Станахме свидетели как в много сектори обещанията на Фишер за по-малко регулация и по-добри, по-добри цени просто не се изпълниха в земеделския сектор. Така че ние наистина трябва да мислим много прецизно по отношение на това как управляваме земеделския сектор не само в Европейския съюз, но и в световен мащаб, защото четем доклади, които показват, че ни трябват повече хранителни продукти наистина кръгът от преговори от Доха има отражение в далечното бъдеще. Ние взимаме предвид и измененията в климата. Тук видяхме много добри предложения, алтруистични предложения, които ни позволяват да се грижим за себе си по време на тези преговори. По този начин ние можем да видим какво наистина мислим по въпрос и да влезем в този кръг от преговори с едно ново становище, да се постигне едно споразумение, което няма да бъде в ущърп на производството на хранителни продукти в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожа Магинес. Позволете ми да дам думата на господин Трарио от, от комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се запозная с този доклад. Той е добре дошъл. Ние току-що го получихме, не сме се запознали с него, не може да направим никакви забележки, дори и предварителни трябва да кажа, че поначало е доста смела стъпка да се опита някой да резюмира резултатите от дългите преговори в Доха. Ще се запознаем с този документ с най-голямо внимание. Благодаря. Bene, se non ci sono altri interventi, noi ringraziamo. Ако няма други искания за думата, бих искал да благодаря за цялата работа, която беше свършена. Също така и благодаря и за вашия принос към този вашен документ. Смятам, че този обмен на мнения е много важен, за да се оформят по-добре становищата и позициите, както нас, така и на комисията. Сега нека да преминем към точка 7 внос на говеждо месо от Бразилия. Не се отдалечаваме много от това, за което се говори по време на презентацията. Това проучване, тази дискусия беше поискана от господин Херанс Гарсия и за това поканихме представители на службата за храните и ветеринарните въпроси в Дъблин. И така, доктор Еверс от службата по ветеринарните въпроси и господин Ван Готен, директор в Генерална дирекция по здравеопазването, ще представят доклада за оценката за обществената безопасност и инспекциите, които бяха направени в Бразилия свързани с, с сертификатите за износ. Ще отговорим и на всички въпроси, които имате. Това е наистина нещо на практика, нещо за което говорихме преди, а именно спазването на правилата. Нека да припомним, особено за новите членове на парламента, които не са запознати с тези проблеми, че миналата година вносът на месо от Бразилия на говеждо месо беше блокирано заради проблеми свързани с липсата на проследяемост и проблеми свързани с ретификационните процедури. Ограниченията във вноса бяха улекотени а, за, за някои стопанства в Бразилия. Поради тази причина службата по ветеринарните въпроси предприе инспекции. Но има въпроси свързани с тези инспекции, затова си помислихме, че няма да е лошо да има кратко представяне по тези въпроси, защото пазарът наистина е изключително чувствителен по отношение на изискванията, които споменахме. За това трябва да направим оценка на ситуацията заедно. Сега нека дам думата на представителите на комисията и на ветеринарната служба, господин Евърс и господин Ван Готем от Генерална дирекция по здравоопазване. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал съвсем накратко преди да навляза в проблематиката, свързана с Бразилия, бих искал да поговоря малко за политиката, свързана с вноса на месо и по-конкретно на говеждо месо. Общността има много стриктни изисквания по отношение на вноса на такова месо и най-важните условия са свързани а, с шапа. Всички си спомняте епидемията, която се случи в миналото, епидемия в рамките на общността. И поради тази причина въведохме изключително строги правила по отношение на происхода на месото, за да ограничим разпространението на шапа. И тъй като държавата, в държавата има огнища на шап, ние бяхме решили да блокираме вноса на говеждо месо. Ако погледнете картата на света, внасяме месо, ще видите, че внасяме месо само от на Северна Америка, от Съединените щати. Внасяме от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. От Африка внасяме месо от южната част на континента, което означава Южноафриканската република, Намибия и Ботсвана. Внасяме и от Австралия и Нова Зеландия. Това са единствените държави, от които имаме, има право да се внася говеждо месо в Европейския съюз, свързано с шапа. Също така имаме много строги правила по отношение на трети страни, които внасят месо в Европейския съюз. Този план е свързан с остатъците от различни вещества или лекарства, които са останали след третиране на животните, са останали в месото. Също така спазваме и правилата, които са въведени от Световната здравна организация. Според тези правила, само определени части от кланичния труп могат да бъдат внесени в Европейския съюз. В случай, че месото се е внася от трета страна в Европейския съюз, това месо трябва да бъде придружавано от сертификат. Сертификат подписан от официален, от ветеринар, който има необходимата квалификация. има хармонизирана система за контрол на външните граници на Европейския съюз. Всяко а, месо се проверява, се тества преди да влезе на вътрешния пазар. Разбира се, за да се а, предотвратят по-нататъчни проблеми, има и други защитни мерки, Това е свързано с храненето на животните, с това, че животните не могат да се хранят с животински продукти. Това е свързано с опитите да се ограничи разпространението на свинската чума. Спомняте си, че в Германия и в Нидерландия в миналото имаше епидемия от класическа чума по свинете. И всичко това започна заради начина на хранене на животните. Поради тази причина ние въведохме защитни мерки за да могат да бъдат защитени а, животните, които се отглеждат в Европейския съюз. Сега да се върнем на въпроса с Бразилия. В началото на 2008 година, след няколко а, инспекции, които бяха проведени в Бразилията, Европейската комисия реши да въведе много строги правила за вноса на говеждо месо от Бразилия. Какви са сега условията за внос на месо от Бразилия? Едно от най-важните изисквания е месото да бъде транжирано. Защо изискваме това? За да сме сигурни, че ако има някакъв вирус в животното, то този вирус ще бъде унищожен. Ако погледнем изискванията от Световната здравна организация за защита на здравето на животните, месото, което е обработено по този начин, може да бъде внесено дори от държави, в които има огнища на шап. Тоест, виждате, че имаме различни нива за осигуряване на безопасността. И именно в Бразилия, в регионите, от които внасяме месо, да, има шап, но имаме изисквания за специална, специална обработка на месото преди то да бъде внесено. Като допълнително условие, животните, които се отглеждат в определено стопанство и отиват в кланицата, трябва да са били в страната на происход през последните 40 дни, месец и половина. Тоест, три пъти повече от инкубационния период срещу ШАП. И не, и не само в държавата, а трябва да бъдат в регион, в който не е имало огнище на ШАП в продължение на 3 месеца. Това, това е едно от изискванията, които касаят вноса на говеждо месо от Бразилия в Европейската общност. Разбира се, за да сме сигурни, че този срок от 90 дни се спазва, ние се нуждаем от система за проследяемост. И тук възникнаха някои проблеми, които бяха дефинирани от нашите инспектори в края на 2007 година. Това беше причината, поради която в началото на 2008 година Европейската комисия наложи допълнителни изисквания за вноса на говеждо месо от Бразилия. Какви са тези допълнителни изисквания? Към, като допълнение към 40-дневния и 90-дневния период всички животни, трябва да идват от специални стопанства, които са лицензирани от властите в Бразилия, така че всички животни да са регистрирани, да съществува база данни, която да гарантира, че има пълна проследяемост на происхода на месото. Преди въвеждането на тези допълнителни мерки и изисквания през 2008 година, имаше повече от 30 000 стопанства, които бяха регистрирани в базата данни и имаха разрешение да внасят месо в общността. Но, щом тези условия започнаха да се прилагат в Бразилия, там останаха не повече от 100 стопанства, които имаха разрешение да изнасят месо. Сега, когато сравняваме износа на месо от Бразилия, ако сравним двете години, 2007 и 2008, през 2007 имахме около 300 хиляди тона месо, което беше внесено от Бразилия в общността докато след като бяха въведени мерките, бе внесено по-малко от 10 000 тона месо. Тоест, наблюдаваме едно радикално намаляване на вноса на говеждо месо в Европейския съюз. Споменах тези 100 стопанства още в самото начало. За да може едно стопанство да бъде регистрирано от бразилските власти, да получи разрешение от Европейската комисия, ние изискваме докладът за одит на стопанството да бъде публичен. Този одитен доклад се проверява индивидуално преди стопанството да бъде включено в нашата компютърна система. Сега тези предпазни мерки действат повече от 18 месеца. И сега, в момента, има около 1300 стопанства в Бразилия. В тези стопанства животните могат да бъдат умъртвявани с цел износ на месо в Европейския съюз. Това бе една от когато по време на една от мисиите на Европейския парламент наши експерти отидоха в Бразилия, те осъзнаха, че 1300 стопанства в държава толкова голяма, колкото Бразилия, всъщност въобще не са много. След въвеждането на тези предпазни мерки през януари 2008 година нашите инспектори, инспектори от службата по ветеринарни въпроси, отидоха да проверят на място, на няколко места. Само да ви дам представа, имаше повече от 8 мисии, които посетиха Бразилия миналата година. Те проверяваха не само месото, а и други хранителни продукти, които Бразилия внася в Европейския съюз. Нашите инспектори продължават да извършват проверки в Бразилия. Проверките миналата година не разкриха никакви притеснителни проблеми и а, не предизвика въвеждането на допълнителни предпазни мерки от страна на комисията. Нашата инспекция се намира в Гренч, в Ирландия и последната проверка а, се случи в края на миналата година. И всички документи и а, всички посещения, всички инспекции а, показах, показаха, че не трябва да се въвеждат допълнителни мерки от страна на комисията във връзка с вноса на говеждо месо от Бразилия в Европейския съюз. Разбира се, комисията ще продължи да поддържа своя много внимателен и зорък подход по отношение на вноса от месо, особено от Бразилия, за да сме сигурни, че общественото здраве и здравето на животните в общността са напълно защитени. Мисля, господин председател, че с тези а, мои думи приключих общия преглед на случилото се през последните 2-3 години. Готов съм да отговарям на въпроси. Благодаря ви за вниманието. La parole à Madame Erance Garcia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 след като има толкова очевидни рискове в а, а, тази практика. Господин Смит. Господин председател, благодаря на нашите гости от комисията за тяхното изложение. Имахме не едно приключение във връзка с сагата около говеждото от Бразилия. Радвам се, че днес сме свидетели на напредък. Ние ще следим какво правите вие, вие следите какво правиме ние и заедно ще гледаме какво правят бразилците. Разбира се, трябва да настояваме на качество и проследимост на месото, което идва от Бразилия и това не е случайно. Както чухме от госпожа Гарсия, остават сериозни проблеми в Бразилия не бихме искали да имаме същите проблеми, каквито сме имали в миналото. А, а, от 30 000 на 100 на 1300 са увеличили. А, увеличили. Увеличил се и вносът. А, проблемите може би не са така сериозни, както са били в миналото, обаче проследимостта на бразилското месо не е достатъчно добра. Очевидно, след като 50% от стопанствата не показват нередности, не можем да бъдем доволни. И мисля, че трябва да бъдем много внимателни. А, трябва да следим как инспектирате бразилските стопанства, дали задавате необходимите въпроси, защото ни е необходима определена сигурност, дали просто става дума, че не се водят документ, докум, не води документацията както трябва или има други по-сериозни проблеми дали говориме за малки нередности или за сериозни пропуски. Необходима ни е по-голяма сигурна, защото нашите стопани и в Шотландия, и в Ирландия е, се боят от това, което би могло да се случи. Защото естествено от се не може да искаме да спазват точно същите норми, каквито спазват нашите стопани, обаче трябва да спазват нормите, които са изискуеми за износа. Госпожа и господин Деси. Благодаря. И аз искам да кажа нещо. Аз разбирам усилията на комисията и ги оценявам. И не искам да се съсредоточаваме само върху Бразилия. Има страни, които имат по-големи недостатъци. Но, посещавал съм големи кланици в Бразилия. Има кланици в Бразилия, които отговарят на, абсолютно отговарят на европейските стандарти. Но дефицитите, недостатъците са преди кланицата. И когато съм в Бразилия, аз, аз гледам а, транспорта на животните. И тук става дума за стандарта, за стандарти и недостатъците на стандартите, защото тя, тези стандарти не може да ги приемем, защото в Европа е, изискванията са много строги, когато има недостатъци. А, когато пък се внася месо и когато към това месо е, се отнасяме прекалено щедро по отношение на стандартите, това не е честно спрямо нашите производители. Ето защо тук комисията трябва да положи повече усилия, за да осигури еднакви стандарти на всички нива. И отново правя сравнение между Европа и, и Бразилия и други страни, когато, например, е, се премахва едно насъщение, например един плед е, в Европа, това се наказва за европейските земеделци, а пък когато в Бразилия се е, отсекат хектари гори, това остава безнаказано. Ето защо и тук имаме нужда от е, изравняване на стандартите или пък когато става дума за голямата река Петролина, много много вода се взима от тази е, река и то толкова много, че почти никаква вода не достига до Атлантическия океан. Това все едно отговаря на, е, на ситуацията ние да използваме водата от Дунава изключително и само за напояване. Така че мога наистина да помоля, остава ми само да помоля е, комисията да е толкова строга, и към нашите партньори, от които внасяме месо. Благодаря. Госпожа Макенес. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да направим една по един общ, по, по общ коментар. В комисията по околната среда направиха коментари и, и за горите в Амазония и така нататък. Смятам, че трябва да се фокусираме и върху решаването на, глобал, на климатичните промени в глобален мащаб, като в същото време не унищожаваме европейското земеделие. Ако погледнем в началната точка, че в началото в Бразилия, в Бразилия имало 30 000 стопанства, от които е можело да бъдат внасяни животни, а сега има 1300. Аз приветствам такова решение, защото наистина имаше нужда от политически натиск, за да може това да стане факт. Аз обаче бих искала да науча малко повече конкретни факти от тези инспекции. Например, съм чела, че от 12 стопанства 6 не са отговаряли на, услови... на условията. Във всеки три фарми е, стопанства е имало нарушения, доста сериозни нарушения от европейска гледна точка. Например, ако в Европа се установи, че има стопанство, в което се случат такива неща, всички животни ще бъдат конфискувани. Но ако смятаме, че тези стандарти са важни, в такъв случай ние трябва да ги прилагаме на 100%. Независимо дали става въпрос за производство, за вътрешното производство или за месото, което внасяме. Не смятам, не съм сигурна, че а, изводът на комисията, че всичко е наред, е точен. Аз искам малко повече факти. Ако комисията е удовлетворена от проверките, а, тогава да, но аз съм била в Бразилия. Това е огромна държава. И а, съм виждала много животни без маркери, без електронни маркери. А, така че наистина бих искала да чуя повече подробности от този доклад. Иначе бих подложила под съмнение изводът, че няма нужда от повече мерки. Разбира се, бих могла и да променя мнението си, но а, все още имам сериозни притеснения за нивото на сътрудничество. И ще задам този пореден въпрос за компетентните органи, които са получили задачата да инспектират. Доколко те са компетентни наистина и доколко са независими от собствените си земеделски стопани. Благодаря. Николсон, Благодаря, господин председател. Проблема е, е, че езика, който използва комисията в този доклад, има своите недостатъци. Примерно, говори се за малки пропуски и за значителни пропуски. Като изслушах госпожа комисарката тази сутрин, изслушах господин Дес на предишната, предишния дебат и съгласен съм с това, което се казва, когато разговарям с селските стопани в моят избирателен район, те не са срещу вносът, но те искат всичко да се произвежда при условията на същите норми и изисквания, които се предявяват към тях. Селскостопанските производители не, вече няма да приемат различни норми. И мисля, че този доклад предъвква, повтаря по-раншни обещания от страна на бразилските фермери, обещания, които не бяха изпълнени. Искам да попитам а, системата, която се използва за проследяване на животните в Бразилия, достойна ли е за нашето доверие? Ако не е така, а, нещата са съвсем различни като виждам, че 50% от инспектираните стопанства не отговарят на изискванията, и като се казва, че те подпечатват документите 7 месеца след като те са получени и така нататък. Това е нарушение, което би носило смъртна присъда, ако щете, в Европа. А, това значи не могат да се наречат малки пропуски. Мога да продължа. А, 14 месеца след за закъснение се дават нотификациите за селскостопанските животни. А, инспектирани са 12 ферми. Предполагам, че те са били добре подбрани защото бразилските власти, разбира се, правят което всички власти правят. Избрали се 12-те най-добри животновъдни ферми, за да бъдат инспектирани. И от тези 12 най-добри ферми, половината не са отговаряли на изискванията. Питам се, какво е положението с останалите животновъдни стопанства? И бих искал да кажа на представителите на комисията, не е ли? А, крайно време е да прекрат, престановиме тази комедия, с посещенията в Бразилия. Защото моите селско-стопанските производители в моя район ясно казват, не искаме внос, който е произведен при условия, които не са същите като нашите. А, значи не става дума а, да се заканим с пръст на някой, защото е съгрешил. Става дума за сериозни нарушения и а, в светлината на това трябва да се разглежда въпроса с вносът на говежда от Бразилия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, за първи път говоря пред вас. За жалост се записах много късно тази сутрин и не можах да взема думата. Когато при нас идва комисар, разбирам, че човек трябва да се запише още преди началото на заседанието. Но трябва да кажа, че споделя мнението на преждеговорившите по въпроса за а, дълбоко а, не, не правилния начин, а, по който се отнася комисията към слабостите на Бразилия. Възоснова на това се решава, че може да се намалят ограниченията. Нещо повече. Надявам се, че никой в тази зала, нито в тази зала, нито в комисията не мисли, че Европейския съюз трябва да диктува екологични, санитарни или други норми, единствено с желанието да затруднява живота на нашите селскостопански производители. Става дума за защита на нашите потребители, за защита на нашия модел на обществото, за защита на закрила на нашата околна среда. И за това може ли да ми се обясните защо след като искаме да защитаваме правата на потребителите, нормите, които предявяваме към вноса, не са такива, каквито предявяваме към нашите производители. Ако не се прилагат същите норми, към всички, които искат да продават на европейската територия, ние предаваме интересите на потребителите защото регламентацията, която се приема в Европа, трябва да въжи не само за това, което се произвежда в Европа, но и за всичко, което се внася и нашия потребител купува. Иначе се поставя в неравностойно, неравностойно положение европейският производител спрямо производителите другаде по света. И затова, скъпи колеги, не виждам как можем да направим економии а, при а, реформирането на а, ОСП ако не настояваме на пълна реципрочност при изпълнението на нормите. Тази сутрин слушах е, госпожа комисарката по отношението на използването на е, фуражи с, от генномодифицирани, генно а, е, продукти. Тя каза, че ако ги забраним, ще накажем нашите собствени производители. Но а, трябва да кажа съвсем конкретно, че Както вече казах, съгласен съм с преждеговорище напълно и доводите, а, които твърдят, че това би било протекционизъм, съгласно които това би било протекционизъм, мисля, са не, а, неприемливи. А, правилата трябва да въжат за всички. Иначе не можем да отказваме закрила на онези, които я заслужават, когато, когато приемаме правила, които трябва да се спазват в рамките на Европейския съюз. Благодаря, господин Беше. Сега господин Агниос. Благодаря, господин председател. Ще подкрепя циничния тон на някои от тези въпроси. Смятам, че комисията, когато отиде там, трябва да си хвърли химикалката и да каже, не, ето тук трябва да стигнем. Това е въпросът. По отношение на техническите въпроси, Казахте, коментирахте за храненето на, свин... на, на животните. Какво ще кажете за храненето с костно брашно и костни фуражи? Благодаря. Госпожа Деланга. De Europese Commissie eh, bedanken voor de toelichting die ze gegeven Искам да благодаря на комисията за разясненията. Господин председател, тези, които са преизбрани като депутати, знаят, че това е една приказка без край, защото с Бразилия се занимаваме от толкова много време. И ако искаме да сме честни, трябва да признаем, че след доклада видяхме подобрения. Сигурно те са свързани с това, че комисията е говорила в един глас и че държавите членки са били едини в своето поведение. Ние казвахме на комисията непрекъснато, че трябва да се заострят мерките и това функционира добре. И когато аз говоря с фермери, аз искам да мога да им дам задоволителни отговори, т.е. да кажа наистина да докажа, че е, вносното место отговаря на същите условия и критерии, на които отговаря и тяхното месо. Но в текста тук има в текста тук има прекалено много да, но, да, но, аз искам да чета да или не. Това искам да видя в един доклад. И докато това не се случи, значи не сме си свършили добре, добре работата. И имам още един въпрос. Какво ще се случи след този доклад? Може да кажем добре. Има подобрение, нещата не са идеални, но все пак ние сме постигнали нещо. Или може да кажем, нещата си продължават. Както са били до сега и може да лицензираме повече пред месопроизводителни предприятия. Това ме интересува е, да чуя от комисията. Как ще продължим по-нататък? Мисля, че резултатите не са задоволителни и да приключим до тук. Имаме по-амбициозни цели. Трябва да сме честни и да признаем, че не сме, постигнали, не, се, не сме стигнали там, където сме се запътили. Благодаря, господин председател. Прочетох този доклад, както и редица други доклади, свързани с въпроса за вноса на месо от Бразилия. Крайният извод казва, че ситуацията е удовлетворителна. Но аз съм била учителка през по-голямата част от живота си и ако напиша такава оценка, учениците ми знаят какво означава това. Аз не бих сложила такава оценка задоволителен, защото се вижда, че ситуацията далеч не е задоволителна. Да, знам, че има много хора, които приветстват доклада. Аз също го приветствам. Но, ако се погледне внимателно съдържанието на доклада и се опитате да го сравните с извода, се питате дали четете верния доклад. Не знам, дали не звучи цинично, но не знам доколко този доклад е верен. Но, по отношение на извода, дали каза, казахте, че тези стопанства се нуждаят от още работа, за да сме, се постигне сигурност, да сме сигурни, че можем да се доверим на тези резултати. И както казахте, това е една неприключваща история, защото непрекъснато има нужда от други действия. Няма да продължавам повече, но 50% от стопанствата се, се вижда, че има проблеми. Но да, покажете ни, къде, покажете ни на картата, къде са стопанствата, които сте посетили. Аз лично не смятам, че този доклад е задоволителен и като слушам моите колеги, не смятам, че те също го смятат за задоволителен. Благодаря ви. Eh, eh, eh, Господин Гладфелдер, Искам да се присъединя към това, което каза господин Алберт. Наистина има големи проблеми при животинските транспорти, които не отговарят на нашите критерии и разпоредби за хуманно отношение към животните. Имаме си регламент, имаме си регламенти за вноса, но имаме и забрана за внос И има причини за тази забрана. Например, при тюлени, това са така наречените етични причини, които наложиха тази забрана и има е, така наречените прецеденти. Случаи, за които има определени правила въведени от Европейския съюз, които трябва да въжат и за вноса при вноса на тези животни. Сега тези прецеденти трябва да се разгледат много внимателно и ако в СТО не, мог, не може да се постигнат споразумения, да се наложат международни стандарти и правила, които да вземат предвид хуманното отношение към животните и при транспорта, трябва да използваме тези прецеденти. Ето, имаме в случая с тюлените и търговията с тюлените един прецедент и този може да го използваме. Това е една добра основа за по-нататъчни мерки, защото има норми, има правила за хуманното отношение към животните. Нашите животновъди са задължени да спазват тези норми и ние може и имаме и трябва и имаме правото да настояваме за спазването на тези правила и норми. Благодаря. Давам думата на представителите на комисията, за да отговорят на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Доста много въпроси бяха отправени към нас. Ще отговоря първо на най-важното. Говореше се за транзитът на месо през Европа. Госпожа Гарсия го повдигна. Месо, което минава транзит през Европейският съюз, трябва да отговаря на същите условия, както и това, което се внася на територията на Европейския съюз за да няма условия за измами или да има месо, което изпада от тировете и остава на територията на Европейския съюз. За да се избегнат възможности за измама, и за да се запази здравето на нашите животни – месото, което транзит, минава транзит през Европейския съюз, например от САЩ за Русия, трябва да отговаря на същите условия, както месото и местните продукти, които се внасят в Европейския съюз. Абсолютно същите условия. По отношение на проследимостта. Няколко депутати повдигнах този въпрос. Разбира се, видяхме много а, говеда без ушни марки. Само 1% от регистрираните стопанства изпълняват нашите условия, които гарантират проследимостта на животните. И това е 1% от, от главите добитък в Бразилия. Само 1% е в подобни стопанства, които могат да изнас... имат право да изнасят в Европейския съюз. Разбира се, казах вече, има много животни без сушни марки, но за нас важното е месото, което се изнася за Европейския съюз да бъде от животни, които са прекарали поне 40 дни в последното стопанство и 90 дни в съответният район. Няколко а, депутати изтъкнаха фактът, че трябва а, да избираме случайно стопанствата, които инспектираме. Разбира се, че правим именно така. Това е фактически самата същност на инспекциите. Трябва да пристигнем в съответното стопанство неочаквано и да проверим документацията и работата на място. Това се прави не само в Бразилия, така правим и в Европейския съюз. Имаме компютърна система в Европейския съюз, която гарантира проследимостта на добитъка в страните членки. Колкото до доклада, добър ли е или лош? А, ние, а, значи, а, а, службата за а, ветеринарна и хранителна сигурност издава 150 доклада годишно, половината за страните членки, половината за трети страни. И а, отидете, ако искате, погледнете а, веб, веб сайтът на службата за безопасност на храните и ветеринарна и хранителна безопасност и ще видите, че качеството на тяхната работа е може би най-доброто в света и работата на инспекторите, разбира се, да откриват проблемите, да откриват пропуските. Господин Ребес, който е тук до мен, може би един от най-опитните инспектори от службата в Дъблин е готов да отговори точка по точка за всички, към всички въпроси, които се отнасят до доклада. Ставаше дума също така и за, за храненето с животински продукти, за да може да се избегне избухването на епидемия по този начин. най-голямата епидемия от 97-99 година, когато трябваше да, да бъдат а, убити, да бъдат а, заклани а, 11 милиона прасета, а, тя, тази епидемия се дължеше именно на този начин на хранене хранене с суроватка, с, с помия. Фактически издаването на помия на пресетата беше причини тази, тази епидемия. Беше подигнати въпроса за нормите в кланниците. Кланниците в Бразилия. В Бразилия тези стандарти са на най-високо равнище. Те се контролират от бразилската ветеринарна служба, инспекци... подложени са на инспекция от нашите инспектори и тези норми са много по-високи, отколкото стандартите в много от кладниците, които все още работят в Европейския съюз. По време на посещението на представители на парламента миналата година, мисля, бе потвърдено, че нормите в тези кланици са високи и проследимостта на добитъка, който се коли в тези кладници, е от най-висок порядък. В докладът, част от която беше цитирана от един депутат, наистина там има забележки към 6 от 12, 12 инспектирани стопанства. От тези 6 стопанства три се оказаха, че са допуснали малки пропуски, а други три по-сериозни. но както казвам, Андре Еверс, ако би искал да го направи, може да ви изброи тези проблеми в по-големи подробности. Иначе можем да останем тук и да отговорим в двустранен порядък на въпросите на депутатите, които искат да се запознаят с по-големи подробности с това. Благодаря. Благодаря ви много. А, мисля, че, доклада, че дебатът ни беше достатъчно обхватен и задълбочен. Всичко това показва до каква степен ние сме предпазливи при отварянето на границите на Европейския съюз за внос от страни, които не отговарят на европейските стандарти. Разбира се, в никакъв случай не трябва да допускаме каквато и да е проява на протекционизъм. Ако няма други желаящи да се изкажат, мисля, че можем да приключим за днес. Закривам заседанието на комисията за днес. Ще се срещнем отново утре в 10 часа. Координаторите ще се срещнат тук в 9. Значи в 9 часа координаторите от 10 часа.